либе Уважаеми колеги, нека да започнем нашата работа. Продължаваме от днес сутринта. Искам да ви напомня, че колегата Кристенсен ще бъде е, ще бъде записван ще го снимат, така че не се очудвайте, до него има камера. Това е единствено. А преминаваме към девета точка. Става дума за размяна на мнения с представители на комисията, Генерална дирекция земеделие и развитие на селските райони, конкуренция и търговия за дългосрочните перспективи на европейския сектор на говеждо месо. Тоест, ще говорим за Меркосур, за САЩ, за търговските споразумения и отвъд тях. Това е много важен сектор. Имаме трима представители на комисията. Пол Сисар. Надявам се да произнасям правилно имената. Той е директор на Basic Industries и Генерална дирекция конкурентоспособност, Майкъл Скемел, генерален директор на Генерална дирекция селско стопанство, заместващ момента и ръководител на отдел рибарство и технология в Генерална дирекция търговия. Искам да ви помоля да си разпределите 20 минути за вашата презентация. Давам думата на господин Жисар от Генерална дирекция промишленост и производство и селско стопанство. Или господин Скенел. А, добре, господин Скенел, както решите, вие се споразумейте, но общо моля да се изкажете за 20 минути всички. Благодаря, господин председател. Ще говоря за пазара на говеждо месо. Искам да кажа, че говеждото месо не може да бъде обсъждано само по себе си. Трябва да се види целият контекст на, на е, животински продукти като цяло. Този сектор е много уязвим и основната цел на комисията е да се осигури стабилност и да защитим фермерите от нестабилността на пазара. Като погледнем продукта на животински продукти, трябва да кажем, че ситуацията е много сложна в момента. Например, свинското месо обаче се развива много добре. И то главно заради положението в Китай и в Азия по принцип, тъй като там върлува африканската чума по свинете. Лекодобивният сектор, за разлика от последните години, също се развива добре. Птицевътството също. И това е тенденция на европейско и глобално равнище. Увеличава се потреблението на птиче месо. Азия също преминава от свинско месо, говеждо, свинско месо към птиче месо. Другите сектори са сравнително стабилни. А сега, говеждото месо. Тук ситуацията обаче драстично се променя защото в момента може да сме много загрижени за ситуацията с говеждото месо. Цените са ниски и секторът е изправен пред големи предизвикателства, тъй като намалява потреблението на говеждо месо и продукти от говеждо месо. От говеждо месо. Променя се поведението на потребителите. Структурата на сектора е, е доста фрагментирана и има много малки предприятия. Като погледнем различните параметри, най-напред виждаме развитието на цените. И тук виждаме следното намаляване на цените около 12, с около 12% за последните 12 години. Разбира се, ситуацията в държавите членки е различна. Например, най-голямото намаление на цените се вижда в Полша. Там е намалението е с около 9%. Швеция е следващата страна. Намалението там е с 7%, Германия с около 6%. И имаме страни като Ирландия, Обединеното кралство и Дания – където намалението на цените е между 5,5 и 6%. Обратна е тенденцията в малко държави членки Румъния, Белгия и Франция. Там има малко увеличение на цените. И аз подчертавам, че това развитие е за, по принцип въжи за целия сектор. Това е тенденцията. Може би интересно е обяснението и най-напред ще се спра тук за износа. На износа. Износът е много малък има намаление с 4,5% в сравнение с миналата година. Два са факторите тук, които обясняват спада на износа, а именно намаляване на износа за Турция, което е диспропорционално за нашия пазар и малко намаляване на свежо говеждо месо по принцип. Сега вносът. В момента трудностите не могат да бъдат приписани главно е, на увеличения внос, защото този внос е също слаб. Има намаление с 4,7% на вноса. В един глобален контекст мога да кажа, че Европейския съюз е малък играч на пазара на говещо месо. Ако погледнете статистиката, търговската статистика, нашите внос, нашия внос е една частица от вноса на САЩ или Китай. Не искам да омалужавам вноса, но просто да ви покажа цялата перспектива и контекста. Освен това, имаме свръх търговски дефицит в целия местен сектор. И когато погледнем говеждия сектор, трябва да видим целият контекст на пазар на месо. Например, има търговски, търговски свръхдефицит в сравнение с а, свинско месо и вноса на живи, живо месо. Всички тези сектори представляват пряк и непряка подкрепа за сектора на говеждо месо. Така че нашият сектор, т.е. сектор на говеждо месо печели от търговията. Това е основният извод. На следващо място ще се спра на потреблението. То стагнира и по принцип променя своята структура. През последните 10 години на глава от населението потреблението е намаляло с 0,5%. Това не е много, особено като се сравни с употребата на свинско месо, където за същия период увеличението е с 22%. т.е. европейците ядат три пъти повече птиче месо, отколкото говеждо месо. Факторите тук са промените на климата, здравеопазването и Тенденцията е перспективите са все по-малко свиване на пазара на говеждо месо. Така че перспективите за, говеж... за сектора на говеждо месо са песимистични. По принцип, потреблението на глобално равнище, е, очакванията на глобално равнище за говеждия сектор са оптимистични. Очаква се увеличено потребление. Има альтернативи на говеждо месо. Това се предполага, че ще има такива альтернативи, но те още не са реалност. Друг фактор. Това е ситуацията с Брексит. Няма да навлизам в подробности тук, защото вие познавате е, последствията, но Обединеното кралство е един много голям пазар в рамките на Европейския съюз за износ на говещо месо и всяка промяна в търговията е много дестабилизиращ фактор, така че в този смисъл Брексит и падането на паунда всичко това резултира в намаление на износа към Великобритания на говеждо месо с около 13-14%. Ако няма споразумение при оттеглянето на Обединеното кралство, това означава тарифи, квоти, дори когато имаме търговия с Обединеното кралство, плюс дестабилизацията на целия пазар – ще има големи проблеми и за говеждия сектор в Ирландия. Структурата на пазара на говеждо месо в Европейския съюз е друг фактор. Производството на говеждо месо се концентрира в малки предприятия. Главите добитък са средно 43 в Румъния главите е добитък на едно предприятие са 4, най-много има в Швеция 87. Така че това се отразява и на дохода на отделните ферми. Конкурентоспособността е друг фактор. Комисията излезе с един доклад през октомври 2018 година за прилагането на правилата за конкуренцията в сектора на говеждо месо. Този документ се обсъди и в парламента. Нещата са много ясни. Една трета от а, за питаните, анализираните ферми а, е, трябваше да бъдат наказани за не спазване на законодателството в, на Европейския съюз. На следващо място директните плащания под стълб 1. Те дават едно основ, една основна посека, подкрепа на, ферми, на фермерите. Това е добре, но ситуацията на пазара е много сложна, така че тази подкрепа не е достатъчна. На второ място, допълнителна доброволна подкрепа. Тя е доброволна, но много държави членки използват тази възможност да подкрепят сектора на говеждо месо. Този сектор получава около 40% от доброволната подкрепа. 23 държави членки подкрепят в сектора на говеждо место на обща стойност около 1,7 милиарда евро. Има мерки и под стълб 2, като например търсене на нови пазари, нови инвестиции и инструменти и създаване на производствени групи и подкрепа на устойчивост при производството на говеждо месо. Има и мерки за подкрепа на пазара. В Ирландия, например, се дават 15 милиона, които се разпределят между 5000 производители на говеждо месо. Някои държави членки са против тези мерки, но всъщност Ирландия бе една от анализираните държави, но други държави членки също използват такива мерки. И това е добре, защото противен случай сектора би колабирал. Това е особено важно за Ирландия. Мисля, че по принцип секторът обаче е облагодетелстван от тези мерки под стълб 2. И на последно място, говещото месо е много чувствителна тема при търговските споразумения. Както казах и преди, Европейския съюз е малък играч на този пазар и ние настояваме винаги в, при търговските споразумения да се, да се запазват интересите на нашите фермери. По отношение на бъдещето, искам да се върна на африканската чума по свинете в Китай – тя създаде голям дефицит на говещо месо в Китай. Е, Китай произвежда много свинско месо, даже повече от Бразилия и това създава възможност на альтернативни протеини, включително и говеждо месо. Много се надяваме нашите износители да се възползват от тази ситуация и ние ще ги окоръжим през следващите седмици и месеци, като се опитаме да им осигурим достъп до пазара в Китай. Това обаче се отнася не само до Китай, а и до други азиатски страни. Е, да искаме да осигурим достъп до пазара на Южна Корея, а също така и САЩ е интересен пазар. Ирландия успява да доставя свежо, живо говеждо месо. Сега, нашия собствен пазар. Както казах, има песимистични прогнози за този сектор, но трябва да подчертая огромните разлики между потреблението на говеждо месо в държавите членки. В, има в Полша и Унгария, например, потреблението на говеждо месо е едно, докато има други държави членки, където потреблението е 10 пъти по-голямо може да очакваме увеличаване на цените на свинско месо вследствие на ситуацията в Китай, което се надяваме в последствие да се окаже положително за цен... развитието на цените в говещия сектор. Много се надяваме нашите потребители да не забравят, че говеждото месо е много хранително и в тази посока трябва да работим. Сега искам да дам думата на моите колеги, е, които ще говорят за конкуренцията, а Флавио ще говори за търговските въпроси. Благодаря, Майкъл. Е, добър ден, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, е, уважаеми госпожи и господа. Радвам се, че мога да представя е, дирекцията е, по въпросите на конкуренцията. Както знаете, комисията следи отблизо е, развитието на говедовътството и на сектора. И Във връзка и с ситуацията в Ирландия, ние е, много внимателно следим е, всички елементи, свързани с е, работата на земеделците в сектора на говедовътството. Ние е, установяваме, че няма е, твърди установени цени е, в никаква част от веригата, от продоволствената верига. Но, и това но е много важно, европейските актове позволяват на производителите да се присъединяват към е, организации на производителите, които обаче е, определят своите цени. Тоест, е, земеделците, земеделските стопани имат възможност на практика да налагат е, цените, които смятат е, за подходящи. Е, и това се отнася включително и за е, е производителите на говеждо месо и за целия сектор на месодайното говедовътство. Като на практика става дума естествено за ценообразуване в рамките на съответните организации на е, производителите. Е, е, това се отнася и до обществените поръчки, и до контрола, и така нататък. Всичко това естествено играе определена роля в рамките и на ценообразуването. През септември на практика ние признахме тази система и няма на практика ограничения. Всички производители в Ирландия могат да се присъединяват към една или към две, три, четири потребителски организации на производителите. И по този начин се балансират силите на пазара и в рамките на ценообразуването за говеждото месо организациите на производителите на практика са единствения устойчив е, е, елемент, така да се каже, е, в контекста на темата, която разглеждаме. Мой колега спомена за изследването, което комисията поръча за 2018 година и в рамките на това задълбочено изследване Организациите на производителите бяха в центъра на вниманието. Те именно са в състояние да упражняват колективни права, не само по отношение на ценообразуването, но и по отношение на редица друга, други въпроси. И така, в конкретния случай ние разглеждаме говедовътството. Повече от 90% от е, изследваните е, организации на производителите всъщност е, дават данни, както и за водените от тях преговори, за сключените споразумения, за цените, за разходите на членовете и така нататък. И особено често се прилага политически контрол по отношение на обществените поръчки, по отношение на редица други процедури и 93% от участващите в анкетите говорят и за дейности, свързани с проучване на пазара и така нататък. Всичко това е, естествено е важно и за е, самите земеделски стопани, за говедоведите, както и за е, всички от тези, които следят пазара, е, които се интересуват от неговото стабилизиране, от е, е, стабилното и подходящо ценообразуване и подобряването на достъпа до пазара. Така че е, можем само да окоръжим е, нашите замеделски стопани да се присъединят към колкото е възможно повече организации на производители. Е, и по този начин да участват в конкуренцията на пазара. Аз ще спра тук и ще бъда на ваше разположение, ако имате въпроси към мен. Но естествено, колегите от дирекция търговия също ще вземат думата сега, преди да започнем с дебатите. Благодаря. Говеждото месо е един от най-чувствителните продукти в рамките на нашата сфера. Това до някъде се отразява и на структурата, но и на преговорите за говеждо месо, които водим, тъй като обикновенно, когато а, преговаряме по сключване на търговско споразумение, а, именно говеждото месо заема една голяма част от а, времето а, за преговори. Опитваме се да а, създадем подходящи условия за конкуренция, а, като имаме предвид конкуриращите се доставчици и естествено е, може да се стигне до края на процеса, след като се направят съответните компромиси от двете страни. Комисията е, се опира винаги на едни задълбочени, детайлни анализи, на оценка на пазарните условия. Европейския съюз е, може по този начин да е, отвори пазара и за други е, участници, но при определени условия. Естествено, когато говорим за говеждо месо, то е, е предмет на специални преговори и на специално отношение. През 2019 имаше ограничение до 6000 е, е, тона от Канада, около 3% от говеждото. Няма индикации, че Канада ще използва е, повече от отпуснатата квота, тъй като е, се оказва твърде скъпо за местните производители в Канада да изпращат закланите животни за е, разпасоване в Европа. Меркосур, естествено, е, буди много въпроси. Страните от Меркосур е, за срок от 5 години имаха 99 000 тона. Това трябва да се разглежда в контекста на износа на Меркосур е, е, годишно 50 до 60 хиляди тона е, са също времено извън отпуснатата квота и нещата ще се канализират е, в рамките на общата квота от 99 000 тона е, няма по никакъв начин да се надвишава квотата 55% е прясно месо, това е, е телешко месо, което е високо качествено и останалите проценти са всъщност замразено месо. Е, тези данни трябва да се разглеждат в контекста на производството от 8 милиона тона е, в Европа за 2018 година. Така че е, на практика вноса от споменатите страни всъщност е около 1% от потреблението в Европа. На двустранна основа се е, договарят също определени количества. Е, в общи линии можем да кажем, че продуктът се смята за чувствителен продукт и е, е се разглежда винаги е, в тясно съотношение с е, капацитета за поемане е, и покриване на потребностите на пазара. Износът на Европейския съюз също играе важна роля и ще продължи в бъдещите години дори да играе още по-голяма роля. Ние имаме един излишък от 60 е, 000 тона годишно и 800 000 тона за период от 5 години. Така че това е доказателство за това, че нашето, е, нашия говедовъден сектор и производството на говеждо месо е, играе важна роля в рамките на Европейския съюз. Имаме е, така, договорени преференции с някои страни, като е, Турция, Израел, е, Швейцария. Нашите износители се ползват от определени из... на изгода при търговията, при износа на говеждо месо за тези страни. В бъдеще очакваме още по-големи възможности за износа. След е, три години е, споразумението за търговия с Виетнам е, и либерализацията на пазара ще влезе в сила. Това е един много обещаващ пазар – и ние ще можем да е, постигнем още по-добри резултати. Председателят е, подканя оратора да приключи. Не ни ли дадохте по 20 минути? Е, още ли? Е, е, е, е, или вече съм надвишил времето? Така че има едно много обещаващо развитие на сектора и на националния, и на а, а, общоевропейския пазар, но също и по отношение на износа с а, нарастването на средната класа, на средното прослойка в а, страните от Азия, от Африка, а, тези възможности се увеличават ще подчертая значението на Китай е, номер едно е, в нашия износ е, за говеждо месо. Все още срещаме известни предизвикателства, но ги преодоляваме. Наред с Китай има и други страни, които са в челната редица на страните, за които изнасяме. Е, надявам се, че през следващите години ще можем да реализираме още повече говеждо месо на тези пазари. Благодаря на тримата представители на Европейската комисия за тяхната презентация. Установявам, че колегите от комисията са доста по-дисциплинирани, е, че колегите от Европейския парламент са доста по-дисциплинирани от е, е, колегите от Европейската комисия. И сега преминаваме към дискусията. Ще имате възможност да задавате въпроси. Първа ще вземе думата госпожа Маккинес. Благодаря ви. Не знам дали госпожа Сандер не би трябвало да вземе думата преди мен, тъй като има друго заседание. Ако нямате нищо против, оставам мястото си. Благодаря ви. Действително бих е, искала да ви задам няколко въпроса, няколко въпроса на, представителите на Европейската комисия. Държа да отбележа, че специализираният сектор за производството на говещо месо в Европейския съюз е много важна в Европа. Всички знаем това и всички сме наясно с трудности, които е изправен този отрасъл. Ето защо разгледахме различни възможности за разработването на един стратегически подход който би могъл да ни позволи да подкрепим развитието на сектора. Заедно с благодарение на реформата с новата ОСП, прията през 2013 година и преразгледана с Амнибуса от 2017 година, вече имаме различни разпоредби, свързани с колективното трудово договаряне, както и с колективното управление на риска. Така че първият ми въпрос към вас е следният. До къде е стигнало прилагането на практика на всички тези инструменти по отношение на говещото место? месо, извинете. Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос. Настоящият предложение за реформа на ОСП ни дава възможност да разполагаме с оперативните програми, но и с екорежимите, още два инструмента. Така че въпросът ми е как може тези два нови инструмента да бъдат адаптирани възможно най-добре към сектор на бъдещето меса. Съжалявам, ще трябва да напусна заседанието, но колегите ще ми осведомят. Госпожа Магинес, имате думата. Thank you. Благодаря господин председател. Благодаря и на Европейската комисия за сведенията. Ще, задам, ще дам три въпроса на всеки от един от вас. Първо към представителят на Генерална дирекция конкуренция. Може ли да гарантирате, че няма нелоялни търговски практики в сектора на говеждото месо? и как, какви доказателства ще ви трябва да се гарантира, че има нелоялни практики практики на нелоялна конкуренция и приветствам създаването на трите организации на производителите, създадени в Ирландия. Следващият ми въпрос а, към представителите на Генерална дирекция за стопанство. Споменахте а, преките плащания и какво е тяхното въздействие и към представителите на Генерална дирекция а, търговия. По-конкретно за преговорите с а, Южна Америка. Можете ли да обясните по-подробно какви са двете етапи, които се договарят там? Колегата Агилар има думата. Es evidente que... Очевидно е, както вече беше казано, че е, секторът на говеждото месо в Европейския съюз е един от които ще бъдат най-пряко засегнати от Брексит. И има опасност е, пазарът на Европейския съюз да бъде залят е, с е, говеждаме се с много по-низко качество и много по-низки цени. И а, това вече се отразява на цените на производството на говеждо месо за нашите европейски производители. В, а, към всичко това се добавя и е, силната бюрократична тежест в рамките на ОСП, а се води също така и а, кампания за влушаване на имиджа на сектора в някои НПО за защита на околната среда из цяла Европа. Така че трябва да се оточим върху подобряването на реномето на продукта, трябва да се подобри системата на етикетиране, да има по-ясна информация за предимствата на този вид е, стоки и трябва също така да се гарантира, да се преразгледа споразумението за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия, защото има опасност това да се отрази на сектора на говещото месо в Европа. Господин Калиновски. Благодаря ви, господин председател. И аз имам два въпроса. На първо място, какви са заплахите за бъдещето на сектора на говещото месо, свързани с тъй нареченият а, зелен пакт? обявена от Европейската комисия. И вторият ми въпрос. Както казахте, в Полша цените на говещото месо спаднаха драстично и ограниченията на износа към Турция допълнително влушиха положението. В миналото изнасяхме до 33 000 а, тона говеждо месо в Турция. Но цените спаднаха драстично през юли и август. Пазара в Польша се срина и въпреки това Европейската комисия не подготви пакет за помощи, както са, го направи за производителите на говеждо месо в Ирландия. И полските животновъди се, се чувстват жертва на несправедливо третиране. Господин Андемов има думата. Благодаря, господин председател. Говедовъдният сектор в Европейския съюз е силно фрагментиран. Франция, Германия, Испания, Обединеното кралство и Ирландия са лидери в производство на говеждо месо, докато в държавите от Източна Европа производството на говеждо месо е с пренебрежимо малко размери. И тези държави задоволяват потребителското търсене изключително чрез внос. За съжаление, секторът на месодайното говедовъдство в тези държави е особено чувствителен а говедовъдите получават едни от най-ниските доходи. Обвързаната подкрепа и преходната национална помощ играят ключова роля за стабилизирането на сектора. Тези инструменти са насочени към малките и средни стопанства, които имат завишени потребности от подпомагане. Ако лишим фермерите от този допълнителен ресурс, рискуваме драстичен спад в доходите на тези земеделски стопани и фалити, което застрашава осигуряването на заетост и развитието на селските райони. В тази връзка имам въпрос към Европейската комисия. Какви мерки предвижда Европейската комисия, за да оцелее този важен сектор в държавите от Централна и Източна Европа, в които до сега имаше преходна национална помощ и обвързана подкрепа? Благодаря ви. Vielen Dank, Kollegin Schmidbauer.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 има повод за тревога. 5,4% е, е, спадат. Е, естествено, Меркосур, Канада и други страни представляват е, силни конкуренти е, и застрашават говедовътството и говеждото месо е, в Европа. Е, климатичните промени, бедствията, природните е, ресурси са също голямо предизвикателство. Е, пазарът на говеждо месо, според мен, не е реалистично оценен и в рамките на споразумението за Меркосюр, тъй като има определени е, е, висококачествени е, раси, е, е, определени категории е, по качество, които не са диференцирани. Теоретично се откриват два сценария. Защо? Това е въпросът ми. Защо изследването в крайна сметка не е, е послужило като основа на преговорите и освен това аз многократно съм посочвала необходимостта от една реалистична оценка на пазара на говеждо месо в Меркосюр. Да, инак има положителни стъпки, но според мен те са просто капка в морето. Трябва да се продължи с тях. On aivan selvää, että globalisaatiolla tulee olemaan yhä vain suurempi rooli tulevaisuudessa. Ясно е, че глобализацията ще играе все по-голяма роля и трябва да се осваняме на това, че винаги ще се внася и закупува високо качество продоволствената верига в Европа трябва да бъде добре проследена трябва да изискваме точна информация как в рамките на бъдещите търговски споразумения комисията ще гарантира, че изискванията по отношение на внасеното месо ще бъдат същите, както по отношение на е, продукта е, на европейските производители. И освен това, по отношение на Меркюсър, трябва да кажа, че трябва да се спазват същите стандарти и изисквания. Колегата Десел. Благодаря ви, господин председател. Една от е, причините, поради която животновъдите са изпаднали в много затруднено положение, се дължи на факта, че през последните години този сектор значително инвестира за подобряване на условията на производство, както по отношение на подобряване на отношение към животните, така и за подобряване на мерките за, за опазване на околната среда. И сега този сектор е поставен в положение на конкур... пряка конкуренция с страни, в които производството се осъществява при съвсем различни условия. Ако вземем за пример Меркосура, броят на, на животните, които се огояват и площа за животно е много по-различно от нормите, които ние спазваме тук в Европейския съюз за площа, на която трябва да се оглежда всяко животно. Така че въпросът ми е в каква степен се взима предвид хуманното отношение към животните в търговският баланс. Защото отвъд въпросът за тоновете месо, които се внасят, би трябвало да се вълнуваме в по-голяма степен от качеството и може би трябва да чуем в по-голяма степен и желанията на потребителите в това отношение. Колегата Ричи. Thank you. Благодаря ви, господин председател бяха постигнати, повдигнат въпроса за спадът на цените на говежето месо, което доведе до сериозно напрежение между животновъдите и останалите участници в веригата на доставки. И част от това се дължеше на липсата на прозрачност в сектора, за който спомена и госпожа Магинес. Липсата на конкуренция и липса на прозрачност доведе до тези тенденции на пазарите. Смята ли че, комисията, че животновъдите трябва да получават справедлива част от цената за продажба на дребно на месото? Смята ли, че в момента такъв е случай? Според нас не. И в допълнение към казаното господин Агилар, вече споменахме какви са причините, които доведоха до спада на цените на говещо месо. Моят въпрос въпрос е свързан с това. Европейската комисия смята ли, че е погрешно да се очакват от от животновъдите на Обединеното кралство и Европейския съюз да спазват строгите критерии, които спомня господин Десер, ако се изправим пред конкуренция на ферми, които не спазват същите е, задължения, както по отношение на отношение на животните, така и по отношение на околната среда. Благодаря ви. Колегата Давид има думата. Е, Много ви благодаря, господин председател. някои от въпросите, които е- аз исках да задам, вече бяха зададени от колегите преди мен. В Чешката република през последните 30 години цените на Говещо месо в Чехия спаднаха с 50%. По-голямата част от износът ни беше към страните от Балканския полуостров и Турция. Очаква също така и ограничаване на възможностите за транспортиране на живи животни на дълги разстояния. Въпросът е как смятате да компенсирате всички тези загуби за нашите животновъди. Благодаря ви, колегата Шарай Пирик има думата. Много въпроси бяха зададени, е, господин председател. Нашата резолюция за Турция бе прията преди две седмици в Страсбург и там се посочва политиката на санкции във връзка с износа на Турция към Европа. Но какви ще бъдат последствията, ако Турция пък наложи някакви санкции и ограничения за вноса от Европа? тогава комисията ще трябва да помисли естествено за определени компенсации на производителите в Европа, така както беше и с налагането на санкциите за Русия. Благодаря. Колега Лебретон. Колегата Лебретон. Мерси, Благодаря ви, господин председател. Говеждото месо е чувствителен продукт, както казахте, и това е напълно вярно. В Франция, например, са загубили, сме загубили а, над 1 милион а, глави добитък по последната година от 19,5 милиона, 18,5 милиона спадна броят на отглежданите животни. Така че въпросът ми е, смятате ли, че е по-добре да поведем политика за подкрепа на животновъдите и то по много решителен стабилен начин и също така смятате ли, че трябва да се сложи край на, търгови, на споразумението търговия, за да се ограничат а, възможностите за вносно говеждо месо в Европейски съюз. Споменахме СЕТА, споменахме споразумението, което се обсъжда с Меркосур. Сега се споменава и споразумение с Съединените щати, което ще даде възможност за внос над 35 милиона тона говеждо месо. Така че въпрос ми, комисия на, на, на, на какво си позволява да договаря по този начин какво работи за внос на говеждо месо на европейски пазар. Господин Фланаган, благодаря ви за много интересното разискване. Бих искала да приветствам с добре дошли групата от производители от моят избирателен регион, които са тук, за да чуят какво се случва тук в тази зала. Има въпрос към господин Сканал по въпросът за мярката за спешна помощ за сектора на губетовътството. Регламентът беше прият за да се избегнат плащането на помощта, предвидена за Ирландия, като се предвиждаха мерки за намаляване на производството или други изисквания, като въвеждане на схеми за подобряване на качеството, защита на економическата и екологична устойчивост на стопанствата. Майкъл срещнах с теб преди да започне тази програма и тогава споделиха своето опасение, обясненията на производителите, че тази възможност няма да бъде използвана, ще се направи опит се направи само едно нещо и то е да се намери производството. Тогава ме увери, че може и да не се стигне до този сценарий, но фактът е, че генералният секретар Бойден Глисън, генералният секретар на Министерството на земеделието в Ирландия заяви, че няма друг вариант, че намаляването на производството е единствената възможна възможност. И ви изпратих писмо на твоят кабинет, за да ни кажете, че всъщност а, вариантът да си изберем някой от възможностите не се случи в Ирландия. Защо се стигна до там? Знаете ли какво се случи всъщност и защо някои от най-устойчиво произвеждащите говеждо место с животноводи в Ирландия са принудени да пре да намалят своето производство и положение, ще сме готови да сключим споразумение, с което ще бъдат внесени до 99 000 тона говеждо месо от а, страна, в която се а, изсичат горите, за да се произвежда говеждо месо. Благодаря ви, колегата Кузмик. И аз ви благодаря за направените изложения. Уважаеми представители на Европейската комисия, вашата версия на историята е доста оптимистична. Но цените в Европейския съюз и в отделните държави членки и в частност в моята страна Полша, далеч не са толкова положителни. Как виждате бъдещето на сектора в контекста с покриването на споразумението с Меркосур, 70% от вносът на говеждо месо в Европейския съюз от тези четири държави. И ако се стигне до сключване на споразумението, като имаме преди колко са различни нормите за производство в тези държави, можем само да очакваме допълнително влушаване на положението на сектора. Така че споделите ли нас и наши опасения? Благодаря ви, колегата Буда има думата. Много ви благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на представителите на Европейската комисия за разясненията. Разбрахме какво трябва да направят румънските а, животновъди. Трябва да се организират в огнесен производителите и те го правят. това, което, казват, което доказахте ни, че не живеете в изолиран свят, но въпреки това мерките, които ни предлагате, е точно отговаря точно на такава утопична визия. Не знам дали знаете, че в момента говещото месо се продава в Румъния за евро и 50, а производствената цена на килограм говещо месо е 2 евро. Така че питам дали изобщо няма да изчезне говедовътството в Европейския съюз. В тези условия вече няма да можем да произвеждаме говещо месо. Пустите чисто и просто ще се откажат от своята дейност. Така че дали сте изготвили оценка на въздействието за последиците от вносата на говеждо месо в Европейския съюз. Просто за да дадем някакъв шанс на тези животновъди. В противен случай може да си обсъждаме колко искаме темата, но трябва да се надяваш още сега, че, а, говедо, че животновъдите, отглеждащи говеждо месо, а, са пред фалит и че по никакъв начин не може да ни гарантирате, че ще се внася качествено месо към момента. По никакъв начин не може да ни убедите, че има достатъчно стабилни мерки за, спаз... за гарантиране на качеството на месото, което се внася от Меркосо. Господин Ропе, благодаря ви. С изненада чух от Европейската комисия, че африканската чума по свинете в Китай имало въздействие върху говеждото месо. Това е напълно невярно. ако в Китай не, не е в състояние да произвежда достатъчно свинско месо, за да покрие потребностите си, това само ще увеличи потреблението на говеждо месо. Освен това да отбележа, че преди 5 години имахме проблеми с африканската свинска чума в прибалтийските държави. Днес тази епидемия засяга 8 държави, членки на Европейския съюз, така че какво ще е последиците от тази епидемия за нашето собствено говедоводство през едните 5 години? в прибалтийските държави произвеждаме едва 50% от свинското месо, което потребяваме. Тоест трябва да внасяме 50% от свинското месо, което се продава нашите пазари. Така че може би трябва да започнем вече да разглеждаме последиците от африканската свинска чума а, за сектора на говещото през едните 5 години. Смятате ли, че са предприяти научни мерки за разрешаване на този проблем? Благодаря ви. Благодаря ви, колегата Герайва има думата. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че няма да е зле да има и представител на Генерална дирекция околна среда. Защото когато се говори за износ и внос на хранителни продукти, било то месо или млечни продукти, трябва да се знае какви ще бъдат последиците от последиците върху околната среда на това заси... увеличаване на износа. В държавата от Меркосур, например, се очаква увеличаване на производството като цяло, тъй като ще се увеличи износът към Европейския съюз. И въпросът е какво е последиците за декарбонизацията на економиката на Европейския съюз като цяло. И следващият ми въпрос е, имате ли по-амбициозни цели за транспорт на живи животни, за да се забрани най-накрая износа на живи животни към Турция и Израел, например? Благодаря ви, колегата Хил, да има думата. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja. Уважаеми господин председател, Представителите на Европейската комисия изредиха причините е, за тази криза. Обясниха ни какви са подпредите мерки, меки по втори стълб, е, схеми за помощ, компенсации и т.н. Но въпреки това, трябва да отбележим, че ниските цени на говеждото месо в Польша се дължат и на е, нелоялните търговски практики на вътрешния пазар в Европейския съюз. В Польша не само там има много по-низки преки плащания, Тоест при нас парите плащания са в размер от 80% от средните стоености за Европейския съюз. Дали Европейската комисия анализира последиците от тези несправедливо ниски преки плащания за цените на говежето месо в държави членки? И както господин Калиновски вече каза, не смятате ли, че трябва да се разработят специални схеми за подкрепа за правопродоляване на тези нелоялни търговски практики. Два въпроса. Какъв е обемът на продуктите, които се изхвърлят от говеждопроизводството в а, други страни те се използват като деликатес. И на второ място к конкуренцията. Какво е въздействието върху върху развитието на пазара на производството на изкуствено месо и каква е, и къде е, и докъде е стигнало производството на изкуствено месо. Госпожа Винер. Благодаря, господин председател. Исках нещо да обобщя. Правилно ли разбрах, че, че причината за намаляването на цените са свързани с свръхпроизводството и са свързани с качеството, несправедливостите, непрозрачността. В същото време имаме ситуация, че ситуацията, е, че фермерите произвеждат под натиск, те се конкурират на глобално равнище, а се произвежда там, където е най- ефтино производството. Днес сутринта чухме едно проучване, в което се описваше един сценарий, в който малките селяни все повече ще бъдат под натиск и ние ще имаме все повече проблеми с фуражите, с ресурсите, с производството. И тук се намесват въпросите за намаляването на качеството на почвите, антибиотиците в месото. Сега правилно ли разбрах, че правите реклама за повече говещо месо? Това ли е решението на проблема? А не трябва ли да мислим повече за трансформация на пазара на по-малки предприятия, които да подкрепяме? Това ли е? Или ни трябва наистина повече и, по- и по-високо производство на месо? Благодаря. За момента приключваме с въпросите, затова давам думата на комисията отново. Моля, поделете, поделете си отговорите, така както направихте с презентацията в началото. Uh, you, Благодаря, господин председател. Много въпроси. Госпожа Сандер напусна залата. Аз исках да й отговоря. Става дума за мерките за а, регламента с общите разпоредби и омнибус. Това е правилна е забележката. Мога само да подчертая важността на важността от това държавите членки и производителите да могат да се облагодетелстват колкото се може по-добре от разпоредбите на този регламент. Ето, например, производителите на зехтин не използваха всички налични мерки, сега те вече ги използват и състоянието се подобрява. Госпожа Макинес засегна въпроса за преките плащания в Ирландия. Доколкото разбрах, тук става дума за вътрешно сближаване в Ирландия. Под тук, тук става по-скоро за отговор от страна на, на самата Ирландия, на организацията на селското стопанство там, не по-скоро, а не, това не е въпрос към комисията. Сега за търговските споразумения. Както казах и в началото, трябва да гледате на търговията с е, животински продукти, включително и говеждото месо, в, трябва да я виждате в целия контекст. Когато говоря с износители, с търговски асоциации, те казват, че Приоритетът за китайския пазар са, например, е, китай, е, пилешки къл, пилешки а, крака, нещо, което не може да продавате в Европа. Или карантия а, в говежди дроб, цената на говеждия дроб в а, е, Европа е много ниска, но е много висока в Китай. Така че наистина тук има голяма възможност за печалби. Това са само някои примери. Ние имаме търговския свръхдефицит. Ето, например, ам, храна за животни. Е, търговски обмен възлиза на около 2,7 милиарда с Китай. Така че тук имаме едно предимство в конкуренцията и го използваме на глобално равнище. Що се отнася до свинепроизводителите, за производителите на свинско месо – достъпа до руския пазар преди беше много печеливш. Но това, което всъщност искам да кажа, е, че трябва да се гледа на, от, на различните пазари по различен начин. Ето в САЩ има голям апетит за хамбургери там износът е един, износът за други страни е друг, така че има различни категории говеждо, което се изнасят. Ситуацията в момента е, че ние изнасяме повече отколкото внасяме. В някои категории губим наистина, но по принцип гледаме под чертата да сме на печалба. Сега за полските фермери, които са загубили много повече от ирландските фермери и мерките за подкрепа, че те трябва да бъдат разширени и за полските фермери, аз казах, че тази мярка се отнася за всички фермери, защото има голяма заплаха за целия сектор на говеждо месо в Европа. И ние се подготвяме за твърд Брексит. В една такава ситуация тези пазари в държавите членки ще са много уязвими. Може ирландските производители да изгубят достъпа до пазара на Обединеното кралство и тогава те ще наводнят европейския пазар. Трябва да се подготвим по принцип за както за ирландския, така и за европейския пазар. Сега още някои неща за контролите на вноса. Е, колегите от е, Генерална дирекция Санте би трябвало да отговорят. Мога да подчертая това, което казва и комисар Хълкан. Всички тези вносове трябва да са предмет на строги контроли. И това е така, защото в... тук говорим за Бразилия, а е, Нека кажа, аз говоря за, за говеждото месо, но само някои региони в Бразилия имат право да изнасят в Европа. Централна и Южна Бразилия. А, това, те са, това са региони много далече от Амазония. И много малко стопанства са одобрени да изнасят. Така че много малка част от сектора на, на производство на говеждо месо в Бразилия са авторизирани да изнасят в Европа. И както казах, Европа е малък играч на този пазар и повечето бразилски производители не са заинтересовани да изнасят за Европа. Повечето искат да изнасят в Китай и в Русия но тези, които внасят в Европа, подлежат на много строги проверки. Всяка пратка се преглежда на границата, преглеждат се и се сверяват а, страната и мястото на происход, качеството и корективни мерки се предприемат, ако има случай на несъответствие. Ето, например, е 4 една фирма в Бразилия, която изнасяше за Европа. Тя е премахната от списъка на одобрените фирми, защото не съответстваше, не отговаряше на нашите условия. Това бе установено при един, при един от контролите. Значи, ние не допускаме хормони на растежа да бъдат използвани при отглеждането на а, животните и други критерии имаме и това означава а, много сериозни критерии и много сериозни разговори при споразуменията за търговия с трети страни. Така че ние защитаваме нашите фермери от нечестна и нелоялна кон- конкуренция. Ние винаги нам- намираме възможност да изискаме от третите страни да спазват нашите стандарти. Сега, африканската чума по свинете и ситуацията в Китай да е сравнена с ситуацията в Европейския съюз. Ми, това е все едно да се сравняват ябълки и круши. И много е- ефективно успяхме да контролираме африканската чума по свинете в Европа. Ограничихме чумата до много малко стопанства, те са затворени, малки стопанства и е, чумата по свинете е ограничена до глиганите. Но това не означава, че не трябва да сме бдителни. Трябва да сме бдителни. Това е така, защото а, едно огнище в а, една производителна, производствена единица има огромни последствия за нашия износ. Ако загубим на тези пазари, ще е много трудно да намерим други пазари. Тук не става дума само за говеждото месо, а и за други видове месо и продукти от месо. Сега внос от Китай. В областта на животинските продукти, вносовете от Китай са минимални. Ние внасяме малко птиче месо при много строги условия и суровини за, за, за животински храни. Това е което внасяме. Сега за Ирландия. Ние по принцип подкрепяме производителите в Европа. Мярката е прозрачна, това е правен инструмент, той бе обсъждан с държавите членки. Имаше възражения към тази мярка, защото много държави членки искаха и техните производители да бъдат покрити от тази мярка, но успяхме да убедим всички държави членки, че тази мярка се отнася до всички фермери. Но трябва да включим тук и степен на условност, така че това е една прозрачна мярка. Ирландските власти представиха възможностите за различни мерки, които се простират от подкрепа за, за за производството до опазването на околната среда. Е, имаше трудни решения от страна на ирландското правителство, но ние също така ам, трябваше да уважим нашето законодателство. Е, те решиха, че ще намалят производството за периода от една година и след тази година засегнатите производители могат отново да увеличат производството си. Това е от моя страна. Моите колеги ще отговорят на допълнителните, на, други, на останалите въпроси. Благодаря, господин председател. Ще се спра на въпроса на госпожа Маркинес. Дали можем да кажем без колебание, че няма е, практики, които се отразяват неблагоприятно на е, производителите на говеждо месо е, и нарушават конкуренцията. Не можем без известни резерви да правим подобни е, изявления, категорични изявления. При всички положения ние търсим много категорични доказателства, когато сезираме нещата, седираме съда по подобни случаи, когато става дума за престъпни действия, естествено, нормалното е да се обърнеш към съда за решаване на спора, но естествено трябва да се предоставят е, и да се открият е, категорични доказателства за съответните незаконни действия на пазара. Е, имаше случаи в предишните години, в които бяха заведени дела срещу участници на пазара, независимо от това откъде идваше информацията, дали от лица, запознати с вътрешната информация или други участници на пазара, при всички положения, без доказателства, това показва опита до този момент от съдебната практика, без категорични доказателства, трудно може да се спечели дело пред ирландските компетентни органи, отговарящи за конкуренцията. Направо е невъзможно да постигнеш, е, е, да стигнеш дори до съдебната зала, без да предоставиш е, съществени доказателства. Ирландските производители нерядко са се жалвали подавали са искове пред съда, подавали са искове и в Генерална дирекция конкуренция. Но всеки съдебен процес по същия начин, както и когато става дума за наказателно дело и в случаите, в които става дума за нарушаване на правилата на конкуренцията и принципите на конкуренцията, трябва да се опира на определени доказателства. Така че е, това е предизвикателството пред е, правоохранителните и правозащитните органи. Ние е, при всички положения бихме желали надежно да защитим правата и интересите на производителите в Ирландия, но за това са ни необходими съществени е, категорични доказателства за съответните е, незаконни практики. Така че ако използвате, да кажем, вътрешни лица е, в съответните компании, да кажем, които си позволяват подобни нарушения, имайте предвид, че естествено съдът и, и е, законодателството предвиждат и надежна защита на тези лица, в случай, че те свидетелстват. Е, да. С Нова Зеландия и Австралия е, ще водим е, преговори и водим вече преговори. Говеждото ще бъде е, също един от важните въпроси, които ще обсъждаме. Наясно сме с ситуацията по отношение на говеждото месо и знаем, че трябва диференцирано да подходим към решаването на проблема с този продукт. Имаше оценка на въздействието. Защо оценките е, не са всеобхватни, е, защо не включват винаги и е, важни елементи, които бяха споменати в рамките на нашата дискусия. 25% да кажем, може да бъде намаляването на митата, в някои случаи и по-малко, 25%. Имаше два сценария в рамките на оценката на въздействието. Така че е, е, в единия случай с по-висок по-високото намаляване на митата, е, около 7% ще бъде въздействието върху европейския сектор, в други случаи около 1%. Комисарят Хоган обеща, че при всички положения въздействието ще бъде в приемливи граници е, Генерална дирекция Агри, Генерална дирекция Трейд, Търговия е, работят е, в тясно сътрудничество, като естествено и организациите на пазара и на производителите ще бъдат предмет на специални преговори и най-вероятно ще се предвидят съответните дерогации за тях какво ще бъде е, въздействието на търговските споразумения в бъдеще е, във връзка с е, е, така, местни продукти, дали ще има е, разлика е, между при третирането на местни продукти и на е, регионални, е, национални, е, международни или внесени отвън продукти, специално при Меркосюр, е, на практика по отношение на климатичните изисквания и на екологичните изисквания се прилагат изискванията от Парижското споразумение по отношение на е, Бразилия ние сме поставили като изискване е, залесяването на 12 е, милиона хектара в резултат на така, безконтролното опожаряване на гори в Амазония. Парижкото споразумение при всички положения е мерилото за договаряне на търговските взаимоотношения, включително и по отношение на месото. Е, имаме е, една процедура за установяване е, в случаите, в които става дума за така, безспорни вреди, нанесени на природата, на околната среда, ние няма дори да а, изчакваме представяне, представянето на категорични доказателства. Веднага имаме, си запазваме правото за незабавни мерки и за актуализиране на съответните клаузи. Така че в частта околна среда в споразумението са, са предвидени необходимите предпазни мерки как точно се калибрират е, е, така, параметрите на качеството е, от комисията в настоящите преговори имаме представа в резултат на проведената оценка на въздействието, какви ще бъдат последствията е, от определени елементи е, е, и по този начин определяме в крайна сметка и количествата, които от наша гледна точка са приемливи. Благодаря. Благодаря и на тримата представители на комисията за техните много подробни отговори и презентации в началото на днешния следобед. Благодаря много и на колегите, които участваха в дискусията за този много важен сектор за Европа. Аз все още не съм чул нищо по въпроса за преките плащания. Ще се е, запазят ли е, помощите за земеделските стопани в Польша? Какво се предвижда? Е, бихте ли се върнали на този въпрос, но съвсем кратко? Кратък отговор, много моля. Благодаря. Е, мерките, за които говорих, ще бъдат само за ирландските производители, като по-голямата част от производителите в държавите членки, включително и в Полша на практика се солидаризираха с тази политика по отношение на ирландските производители. Очевидно се смята, че няма нужда от повече подобни помощи и в Чешката република, и в Полша, и в останалите европейски страни. Така че не сме ги предвидили тези мерки за Полша. Това е. Благодаря не можем в момента да си позволяваме диалог. Е, е, бихте могли на двустранна основа помежду си да изясните въпросите, ако желаете. И така, нека да преминем към следващата е, точка. До сега разисквахме по точка 9, а сега преминаваме към точка 10, която не е толкова емоционална, както точка 9, създаване на програма за единния пазар, конкурентно способност на предприятията, включително малки и средни предприятия и европейска статистика. Комисията за единния пазар всъщност е водеща комисия по тази тема, но ние също имаме отношение към определени програми, свързани с хранителната верига Нашата колежка Шмидт Бауер е докладчик по темата за нашата комисия и със сигурност може да ни разкаже нещо повече за трилога по темата. Благодаря, господин председател. Колеги, мога да ви кажа какви са първите резултати от тристранните срещи до сега. Благодаря и на всички останали колеги, които работиха много активно по това досие. И така, първата тристранна среща се проведе през последната седмица в Страсбург. Ние още там поговорихме е, за тристранната среща във връзка с нашите приоритети и техническите въпроси, които ще се разглеждат на техническо равнище. Водеща комисия е комисията за единния пазар и защита на потребителите, но ние също имаме изключителни компетенции за водене на преговори по някои от темите, най-вече по отношение на веригата, хранителната верига и веригата на фуражите, а също и всичко това, което е свързано с изхранването на хора и животни, с борбата срещу вредителите, с преодоляване на кризисни ситуации и форс-мажорни обстоятелства. И така, устойчивост на продуктите, потребление на храни, достъпни цени, изследване, иновации – насърчаване на обмена на опит по отношение на хранителната верига за хора и животни. Естествено и опазване на растенията, на животните. Имаме определени програми, които трябва надежно да бъдат финансирани. Около една трета от общия бюджет за програмите всъщност се пада именно на тези програми, които имат отношение към нашия ресор. Имаме и една а, е, резерва за преодоляване на кризи а, е, в многогодишната финансова рамка, член 11 е, е отразена именно от тази резерва тя ще ни позволи в ситуация на кризи да провеждаме бързо и ефективно съответните ветеринарни и фитосанитарни мерки за опазване на човека и природата. Комисията Агри естествено държи много на ясно разграничаване между делегирани актове и актове за изпълнение и основните базовите правни актове. Да, благодаря на нашия докладчик, на колежката Шмидт Бауер. А сега, имате ли, колеги, въпроси към нашия докладчик? Очевидно не. Тогава приемаме този доклад и желаем много успех е, в по-нататъчния ход на тристранните срещи. И така преминаваме към точка 11. Тук става дума за една презентация на Европейската комисия във връзка с някои разпоредби, които се отнасят до прехода на 5, 5 ноември 2019 година стана ясно, т.е. днес, че няма да можем толкова бързо да приемем реформираната обща сълско-стопанска политика във връзка и с стратегическите планове на държавите членки, така че тя да започне да се прилага от 2020 година. В комисията Агри ние знаехме още преди време, че няма да сме в състояние толкова бързо да напреднем. И така на 31 октомври преди няколко дни комисията на практика предложи едно разделение на две предложения. От една страна предложение за техническите мерки, на второ място предложение, в което става дума за важните от политическа гледна точка въпроси. Ние ги разгледахме днес на заседанието на координаторите и е, решихме, че трябва да се подготви доклад именно по тези съществени от политическа гледна точка въпроси. Така, а сега ще дам думата на комисията, за да ни представи преходните разпоредби. Е, господин Нияр. Благодаря, господин председател. Добър ден, госпожи и господа уважаеми членове на Европейския парламент. Ние сме наясно, че предложението за а, преходните мерки а, поставя а, в една а, доста сериозна ситуация и двамата са законодатели. Много съм благодарен за това, че а, миналия четвъртък успяхме да приемем предложението за разделяне Става дума за а, преходната година, 21 година. А, смятаме, че трябва да се удължат сроковете, да има малко повече време, но преди това нека да ви информирам съвсем накратко за контекста бързото споразумение е, по е, предложенията за реформа на ОСП остава наш приоритет. Ние продължаваме да следваме е, така, плана за ускорено придвижване напред. времено реализираме факта, че е, и осъзнаваме факта, че в момента с законодателите няма да могат да действат толкова бързо, така че от януари 20 година едва ли ще можем да започнем. Отлагаме нещата до 1 януари 2021 година е, реформата, свързана с стратегическите планове по СП и преходната година 2021 ще гарантира последователност на е, помощта по ОСП на базата на настоящите и действащите към момента разпоредби. И е, тъй като, както казахме, не можем е, да действаме толкова бързо, затова предлагаме две части в предложението. От една страна, е, преходните мерки от технически характер за 2021 година. Ние се надяваме, че на 1 януари 2021 година вече ще можем действително да започнем с действителния преход и за да наричаме 2021 година преходна, година на преходна. Следващия слайд ви показва двете предложения – Е, всъщност е, имаме предвид различни срокове за двете предложения. От една страна регламента за гъвкавост, който е изключително технически по своя характер. Три технически промени се предвиждат в него, за да се гарантира последователност в финансовата дисциплина е, и през 2020 във връзка с помощите по ОСП ние всъщност говорим, така да се каже, за годината на кампанията 2020, а финансовата година е 2021. И освен това ще трябва да имаме предвид и някои резерви, някои предпазни механизми, и второто предложение, което е по-съществено, защото то включва вече правила, разпоредби и те се споменават от е, с законодателите, разгледани са внимателно, но ще продължат в рамките на законодателната процедура да се разглеждат още по-подробно до лятото на 2020 година Амбициозни са сроковете и графика. Надяваме се до края на годината да сме приключили с подготовката. И така, какъв е първият регламент за гъвкавост? Е, така, адаптират се правилата, свързани с финансовата дисциплина, като става дума за трансфера, за прехвърлянето на средства между стълбовете. От една страна има определени разпоредби в, за годината 2020, които уреждат именно това прехвърляне на средства от стълба за селските райони към стълба за преките плащания. Като тук вече не работим с проценти, а с максимални прагове в абсолютно изражение. Смятаме, че до края на настоящата година и началото на следващата година този регламент ще бъде прият. Разчитаме в това отношение и на парламента и всичко това естествено ще върви ръка за ръка с МФР за следващия период виждаме и възможност за преглед на решенията във връзка с доброволната обвързана помощ за 2020 година. Като тези решения ще бъдат ограничени до определена степен във връзка с гъвкавостта между стълбовете. И така очакваме до началото на следващата година това да е вече на масата готово. И преминаваме към регламента за прехода, преходния регламент, последователност на помощта за ОСП и в дата стълба през 2021 година и при действие на настоящите правила. Тоест, ограничаваме нещата до преходната година, 21 и е, тогава, в крайна сметка, ще приключат и програмите до 21 година, обаче е, всичко трябва да е приключило до края на 2020, защото 2021 е първата година по новото МФР. Така че е, програмите ще трябва да бъдат доведени до, надяваме се, успешен край до 2020 година. Но все пак преходният регламент включва различни части в различните приложения. Има адаптиране на сумите за 2021 година по отношение на определени плащания. Но всичко това трябва да се разглежда естествено и в контекста на МФР. И, процедурата, по която ще разглеждаме този акт, този регламент, ще бъде процедура за съвместно взимане на решения. Следващата година с законодателите ще трябва да приемат този акт, този регламент, но тогава все още няма да действа новия, новата многогодишна финансова рамка. И в такъв случай е логично да предвидим някакви преходни разпоредби. Ще трябва, така да се каже, в рамките на скобите и посоченото в скобите да се действа по отношение на адаптациите за директни плащания, селск, развитие на селски райони и така нататък, е, ние предвиждаме именно такива е, преходни е, разпоредби. И е, във връзка с програмите за секторна помощ, за зеленчуци, за плодове и така нататък, предвиждаме именно прехвърляне на суми както и за най-отдалечени райони, за малки острови е, в Егейско море, например, но е, доста преди началото на 2022 е, година ще трябва да определим и вече новите правила за продължаване на помощта. Ще видим и за улесняване на прехода към плановете за ОСП. За много ограничен период от време, всъщност, е, е, само за да се постигне пълно интегриране, е, т.е. до 2022 година ще има един такъв преходен период. Има и други програми, които се нуждаят от повече време, т.е. края на 2022 или началото на 2023 ще бъде крайния срок за тях. И естествено има и редица технически подробности, как точно ще се е, уреждат въпросите, свързани с разходите, прехвърляне на пренос на суми по разходната част е, на програмите от е, предходни периоди и така нататък. Няма да навлизам в твърде много е, детайли, защото не разполагаме с толкова много време, но нека да се спрем на два или три елемента – това, което виждате на този слайд, е, показва, че някои държави членки на практика разширяват е, или удължават, така да се каже, срока на програмите е, за развитие на селските райони до 31 декември 2021 година. Ако няма удължаване, сумите от разпределените средства няма да се използват през 2021 година, ще бъдат прехвърлени на равни части е, за 2022 до 2025 година е, в съответствие с предложението за МФР. Така че ние предлагаме по програмите е, Лидер 2014-2020 година правилата да се прилагат е, с възможности за е, подпомагане на подготвителни действия, така както това се предвижда в новия регламент за общоприложимите разпоредби. И през 2021 година много, новите многогодишни ангажименти вече ще са в действие независимо от това, че ще е, има по-кратки срокове. Така че държавите членки могат да удължат срока за техните програми за развитие на селските райони и ще трябва е, всъщност е, да се предвидят някои малки технически промени, за да могат те и през 2021 година е, да прехвърлят сумите, които не са използвали за следващите години до 25-та. И сега преките плащания, правата на плащане, предоставени преди 1 януари 2020, ще бъдат разглеждани като законни, като редовни и от 1 януари 2021 година. Т.е. предвиждаме нещо като амнестия. И също но това техническо адаптиране, за което говорихме вече, предвижда е, възможност за прехвърляне между стълбовете на суми за кампанията е, през 2021 година, а съответно финансова 2022 година. Пред Вижда се и възможност за по-нататъчно използване на международна конвергенция, на вътрешна конвергенция, извинете, за 2020-2021 година и запазване на променените права за плащане за 2019 година, най-малкото като стойност, в стойностно изражение. Удължаване на схемата за единно плащане на площ за 2021 година. Това естествено е свързано с ограничени правила, схемите за подпомагане на определени сектори. Виждате ги тук изброени. Също са ограничени във времето, но могат да се удължат до към 21 година. И така, това е в общи линии основната информация, която бих могъл да предоставя на вашето внимание. Благодаря на комисията, благодаря а, на вас, господин Нимай. А, а сега нека да чуем първо координаторите, господин Дарфман. Благодаря. Е, господин Нимая вече каза, че относително късно ще започне прилагането на практика на е, предвидените актове. Ние е, вече е, в така, кръга на координаторите се споразумяхме, че бихме желали първия технически регламент да разгледаме много бързо и, и да го предвидиш, предвижим напред. Но естествено, втория регламент е много по-важен. Тук става дума за стратегическите планове. Има още много неща, които не са решени и не се очертава съгласие нито в парламента, нито между държавите членки в съвета, докато технически регламент е по-скоро не проблема, безпроблемен. Що се отнася до селските райони? Ще задам въпроси. Ако правилно разбирам ситуацията, свързана с финансовите средства, трябва да изхождаме от предложението на комисара Оттингер за 21 година, на втория стълб там се предвиждат всъщност по-драстични промени. На практика държавите членки, които се нуждаят от средства, тъй като са изразходвали средствата по втория стълб, през 21 година ще трябва да се справят с много по-малко средства и да осъществяват незавършените програми също с малко пари. Това ще бъде проблем. Държавите членки ще трябва да вземат решение дали се нуждаят от допълнителни средства по втория стълб, дали се нуждаят от свежи пари и на практика на равнище държава член ли ще се взима решението, на равнище регион или някъде другаде. Ние знаем, че от гледна точка на селските райони нещата са много различни в държавите членки. Има селски райони, които разполагат с много средства и други, които нямат средства. Благодаря. Колегата Декастро. Благодаря, господин председател. Радвам се, че Европейската комисия днес най-накрая ни представя двата принудителни. Извинете законодателни акта за преходният период. Припомням ви, че ги очаквам вече от а, доста време. Вече сме ноември, а сега ни казвате, че ние трябва да приемем а, вашите предложения възможно най-скоро, и да ги впишем по някакъв начин в графика на работа на парламента. Доста странно обаче ми се струва тази позиция на Европейската комисия. Както каза колегата Дофман, ще си отделим нужното време за разглеждане на това предложение. Преди всичко трябва да знаем какъв ще се случаи с трицарото НАТО, които съставят пакета за реформата на ОСП, преди да може да приемем преходните разпоредби. Т.е. първо трябва да се приключи работа по законодателния пакет за а, работата по ОСП. И за целта ще ни трябва повече от година. А по въпроса за гъвкавостта между стълбовете, т.е. първото ви предложение, да, разбира се, него може да го приемем доста по-бързо, тъй като този регламент е с чисто техническо естество. Но за второто ви предложение, пак казвам, трябва да чакаме да видим как ще се развие дискусията за реформата на ОСБ. Трябва много внимателно да се замислим по въпроса. Děkuji, pane předsedo. Е, já bych chtěl v prvé řadě poděkovat. Господин Хлавчек. Хлавачек, извинете. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на Европейската комисия за това, че ни пред... излезе с това предложение. То е много важно и единственото предложение, което на този етап ни дава някаква надежда да гарантираме някаква предвидимост за земеделските стопани преди приемане на реформата на ОСП. Няма да повтарям казаното от колегите преди мен. Аз също смятам, че има много други теми, които трябва да се вземат предвид. Тук не става въпрос само за технически изменения за прехвърляне от един, на средства от един период към другия. Ще има много други по-съществени въпроси, които трябва да обсъдим. Съжалявам обаче на предложението за разпределянето на финансовите пакети. Опасявам се, че подхода избран от Европейската комисия променя споразумението, постигнато между парламента и съвета по МФР. И пак ще повторя това, като казаха и колегите е, преди мен. Мефер, преговорите по МФР не са приключили по редица глави, в частност развитието на същите райони и а, са предвидени големи съкръщения и не мисля, че трябва по с такива преходни мерки да предвиждаме резултата от тези преговори. Беше всъщност логично, че имахме нужда от преходен период, комисията смяташе, че нямаме нужда от преходен период до скоро, че трябва да направим по-бързо реформата на ОСП. И планирането от страна на господин Оттингер също бути загриженост у мен, защото не знаем в крайна сметка как ще изглеждат резултатите. Господин Оттингер направи сам предложението, че не може да се приеме е, съкръщението на втория стълб. Той каза, тези, които имат пари, трябва да ги преразпределят тези пари, но какво ще стане с онези, които нямат пари? Ще получат ли нови пари? Ето, е, бе казано, в Германия имаме 16 провинции, там е, действа втория стълб, но нещата не са толкова лесни и прости сега предложението на комисията вървят към преходния период, но според мен налагат се допълнителни дискусии. Естествено, господин Кастро казва, да, няма да, да говорим цяла година, но не бива и да прибързваме от друга страна. Комисията се забави или пък това беше нарочно, за да ни постави под нацик. натиск. Това не е наш проблем в крайна сметка. Трябва да имаме повече време, за да може да изработим преходните разпоредби разумно. Госпожа Давид. Já si myslím, že k tomu, co tady bylo řečeno, není mnoho co dodat. Co myslíš, že няма jako повече да dobavím k казаното до момента от колегите. Най-важното вече беше казано. И всъщност нямам други коментари. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Господин Кузмик, благодарим, господин председател. Уважаеми дами и господа, действително решението предложението в Бърската комисия идва са много голямо закъснение. Първият регламент е действително техническо естество и смятам, че ще можем да го приемем доста бързо. Координаторите решиха, че председателят на нашата комисия ще се заеме с това досие и ми се струва, че ще можем да спазим крайния срок. Но по отношение на вторият регламент изглежда, че той е доста по-сложен и ще ни трябва доста повече време, за да го разгледаме. Доста ме изненадва оптимизма на Европейската комисия. Представителят на комисията заяви, че до лятото на 2020 година ще разполагаме с новата МФР и държавите членки ще могат да заместят предварителните сум, изчисления с конкретните суми, договорени в рамките на МФР. Не съм убеден, че това ще се случи толкова бързо. Не съм убеден, че МФР ще бъде приета толкова рано. Възможно е МФР да бъде приета чак към края на 2000 2021 година. И при това положение оптимизмът на Европейската комисия по никакъв начин не е оправдан. Благодаря, господин Фланаган има думата. Всичко вече беше казано. Wunderbar, da sparen wir dann auch Zeit. Dann rufe ich jetzt die weiteren äh, Redner auf, Kollege Christensen. Добре, така спестих малко време. Колегата Кристенсен има думата. Искам да благодаря на комисията за предложението. Е, много е важно за европейските фермери да знаят какво ги очаква. Искам да попитам комисията, защо не се предлага една година? Аз не смятам, че ще може да се справим до следващата година. Качеството е по-важно от бързината. Това е според мен въпросът. Фин данк, колеги Амаро. Колегата Амаро. Добре, господин президент. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че всички съществени въпроси вече бяха зададени, но държа да отбележа, че аз не споделям оптимизма на Европейската комисия. Това, което ви ни предлагате, е абсолютно утопично щеше да е проява на уважение към Европейския парламент, е От един с законодателите и трябва да излезе с позиция по темата, да има поне възможност да разгледа тези а, предложения за преходните разпоредби и да разгледа, да разгледа съместно с предложението за реформата на ОСП. И това поведение на Европейската комисия много ме натежава, защото ще са ни нужни преходни разпоредби за известен период от време. Не знаем още колко точно, една, две години или повече, но е, като поява на уважение към Европейския парламент и за да зачитат нашата нужда да разгледаме е, предложението, ние трябва преди всичко да знаем как ще изглежда реформата но ОСП и как ще изглежда МФР преди да може да вземем някакво решение по въпроса. Колегата Агилера. Благодаря ви, господин председател. Няколко коментари от моя страна. Някои от на колегите са напълно вярни и а, съм напълно съгласен с тях. Трябва да побързаме, да, но както казах, представител на Европейската комисия, тук говорим за елементи на МФР, които се предлагат предварително, но още не знам как ще изглежда новата МФР. Съветът няма да определи своята позиция, като не се определи многодишна финансова рамка, което пък своя страна показва колко е важна МФР. Добре. Но тук говорим за съществени промени на ОСП най-голямата и най-важна реформа от 1992 година насам. Така че, действително, трябва да се зададе въпроса как ще работим, с какви темпове, как ще раз, се справим с разпределяне на средствата за програмите за развитие на селските райони през 2021 година. Доколкото разбирам, тези, които все още не са разходвали всичките си, целият си пакет, ще могат да продължават да използват останалото част, но ако, но какво да кажем за онези региони, които вече са изразходвали целият си пакет, те, имат, те ще имат нужда от нови средства. В, в Испания имаме много силно федерализирана система и управлението на а, помощите изцяло в ръцете на регионалните а, правителства. Така че при всички положения ще ни трябва малко повече време. Тук се, при, при, се присъединявам към казаното от всички големи. Аз се присъединявам към важните въпроси, които колегите поставиха, но имам и още един конкретен въпрос – в предложените текстове на преходните разпоредби за регламент липсват текстове за схемите за преходни национални помощи. Част от държавите членки прилагат такива схеми за преходна национална помощ, особено в сектор животновътство, който е уязвим сектор. Считаме, че следва да се включат и разпоредби, които да продължат прилагането на преходни национални помощи съгласно член 37 от регламент 1307, тъй като а, те обхващат малка част от а, стопанствата между 8 и 12%, но са с изключително голям социален ефект по отношение на подпомагане на доходите на затруднените фермери. Благодаря ви. Dank, Kollegin Katain. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopassa on kahdeksan miljoonaa viljelijää, jotka... Благодаря. Имаме 8 милиона фермери, които очакват ясни правила и ясна ситуация за бъдещето. Мисля, че ни трябва стабилно за сектора – Така че новото ОСП да е по-ясна с настоящите правила, те трябва да се прилагат толкова дълго, докато приемем новата политика. И това означава, че ще ни трябва преходен период, който е достатъчно дълъг и ще ни трябват национални мерки. Трябва ни, трябва ни достатъчно време, за да задействаме националното законодателство. Не зная дали една година е достатъчно. Колегата Хитвеки, благодаря ви, господин председател. Приветствам предложението на Европейската комисия и двата регламента. Смятам, че стабилността и финансовата последователност са много важни, както казаха и колегата преди нас. Може би би било по-разумно да разгледаме двата проекта регламента по-отделно, че беше разумно да ги предложите едновременно. Регламента за гъвкавост между стъповете за 2020 година е по-спешна мярка. Имаме повече време да обсъдим останалите преходни мерки и действително ще ни трябва повече време, за да ги разгледаме. По вторият въпрос, а именно за регламент за преходните разпоредби. Радвам се, че може да се, е, че той дава възможност да се продължи с е, схемата за единни плащания. Това е добра идея и възможността за прехвърляне на средства между е, стълбовете за развитие селските райони и гарантира, че държавите членки разполагат с нужната гъвкавост, за да могат да ни разходват средствата, които са останали в рамките на предишната МФРМ. Но не съм убедена, не съм убеден дали една срок от една година, който предвижда Европейската комисия, е достатъчен, както казаха редица колеги преди мен. Държавите членки ще имат нужда от нужното време да разработят своите стратегически планове, след това Европейската комисия ще трябва да може да ги оцени и целият този процес и отнема доста време и много е важен този процес, затова ми се струва, че предвидната една година е недостатъчен срок. Още един коментар. Не виждам тук възможност да продължават да се предоставят, да се преход на национална помощ. Това не означава, че средствата ще бъдат поети от, от а, а, бюджета на общността. Тези средствата или не четвърт националните бюджети е хубаво да се запазят, в противен случай ще бъдат а, засегнати някои от най-чувствителните сектори. Това беше проведено от 2014 година. Искам да се запази тази възможност. Колегата Мали Винар има думата. Благодаря. Значи всичко в общи линии беше казано, но искам няколко подробности да уточня, за да ви покажа колко е, голям е обхвата на това, което трябва да се обхва, обсъди. По-конкретно – нови задължения в областта на еко, съобразното селско стопанство, защитата на климата. Накратко, втория стълб. Много е кратък срока, за да се поемат нови задължения. По принцип имаме предвид 5 години, 3 годишното ограничение не е добро. На следващо място съображение 28. Тук става дума за плащанията, които да се ограничат до нивото през 2019 година. Защо обаче това е така? Защо плащанията за 2021 да се държат на ниво 2019. Госпожа Каваяш. Данка, президент. И, пример, лугар, Благодаря ви, господин председател. Не, напред бих искала да благодаря на Европейската комисия за внасените предложения. Имаме спешна нужда от тях, но чак сега ги получихме и ще ни трябва малко повече време, за да ги разгледаме по-подробно. Има много елементи на несигурност и е хубаво през този период на голяма несигурност за всички наши земеделски стопани да можем да им гарантираме някаква яснота и преди всичко да им гарантираме, че няма да спрат помощи за тях. И тук имаме известни притеснения, свързани с сумите от бъдещата МФР. И също така продължавам да не разбирам каква е методологията, която говори от една страна за външно сближаване, а от друга страна е и резерв за непредвидени обстоятелства няма да навлизам подробности, но също така не мога да разбера и откъде идва средствата за програмата по ЗЕИ. Ма опасно всъщност финансирането тази програма да не бъде запазена. Редица нееднократно председателят на Европейската комисия господин Юнкер и комисарят Хоган заявиха, че ще бъде грешка да бъдат засегнати най-оправданите региони, които имат някои сериозни структурни ограничения. Така че всяко съкръщение на средствата за тази програма може да изглежда несъществена в контекста на цялостния бюджет, но ще има много тежки последици за тези региони. Така че искам да чуя вашия коментар по този, по този мой въпрос и бих искала да чуя мнението на комисията по предишният ми въпрос. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Европейската комисия за текста, който излиза направо от печатницата, ако така ще го кажем все още нямахме, нямах време да, да разгледам по-внимателно текста, но все пак има някои първи впечатления. В предвид настоящият темпо на работа по ОСП е недостатъчен предвиденият преходен период от една година. Трябва също така да вземем предвид факта, че в момента, в който парламента и а, съвета се договорят, трябва да се остави нужно време държавите членки да и изработва своите стратегически планове, които пък от своя страна трябва да бъдат одобрени от Европейската комисия. Така че да смятаме, че ще се стигне до междуправителствено споразумение, между междунационалните споразумения от 2020 година ми се струва прекалено амбициозно а има възможност държавите членки да подготвят своите стратегически планове предварително, за да се избегнат мъчителните закъснения в плащанията, като тези, които а, бяхме свидетели в отношение на развитието на селските райони. И това е различно на факта, че държавите членки не разполагаха за нужното време да подготвят националните планове. Земеделските стопани трябва да могат да предвиждат своята дейност достатъчно, достатъчно предвидимост за бъдеще и за целта трябва да са наясно с всички възможни режими за помощи в рамките на ОСП. Европейската комисия предвижда финансова подкрепа в рамките на своето пълноценно предложение за МФР, което предвижда съкръщения, сериозно съкръщение за бюджета за ОСП, при положение, че Европейският парламент се противопоставя тези съкръщения, така че трябва да се изиска връщане на равнищата от сегашните равнища, а не от предвидените от вас. И се връщам на това, като каза колегата за програмата ПоЗЕИ, Комисарят Хоган пое ангажимент в това отношение, трябва да се запази бюджета за, на подкрепа за тези региони през преходния период. Цейтен zu halten, колеги Яр. Колегата Яр, благодаря. Искам да напомня, преходните разпоредби ще са по-дълги от една година. Сега, в рамките на регламент Омнибус обсъждахме този въпрос. Не знаем колко пари имаме, но е, автобусът ни чака, не знаем как колко е бензина, но може да продължим. Такава е картината. Обаче правилото е 1 плюс 2. Когато имаме печата върху това правило, ще имаме нужда от преходен период от две години – мисля, че две години са по-добре от една година. Не зная защо комисията е толкова скромна. На второ място, говорихме при обсъжданията за новите пари и новата реформа. Аз нещ... разбрах нещата така, че старата реформа ще бъде просто удължена, което има и плюсове и минуси, но поне хората ще знаят какво ги очаква това така ли е или не съм разбрал нещо? Би било хубаво да съм разбрал нещата правилно, т.е. удължение с една година на старата реформа. И на трето място. В селските райони имаме много програми от по 5 години. Тези програми ще бъдат ли удължени? Тоест, ако са минали 5 години, могат ли хората да очакват удължение с една година? Благодаря, госпожа Сандър. Благодаря ви, господин председател. Много вече беше казано, но бих искала да подчертая още веднъж два важни аспекта. Първо, предвиденото удължаване на програмния период една година не ми се струва реалистичен период. Ако се впишем в тази логика, държавите членки ще трябва да предложат своите стратегически планове през януари 2021 година, като се очаква тези планове да влязат в сила през 2022 година. А като се има предвид, че преговорите по МФР не напредват и че ще трябва доста време за да се приложат новите на е, реформа на ОСП на място, е, този изход, който ни предлагате, е напълно нереалистичен. И вторият ми коментар беше повдигнат вече от двама от колегите преди мен. Става дума за бюджета за най-отдалечените региони в рамките на програмата по ЗАИМ. И аз бих искала да ви припомня за ангажиментът поет както от председателят Юнкер, така и от комисаря Хоган. Тези ангажименти би трябвало да бъдат спазени и за целта трябва да се възстанови бюджета на програмата ПОЗИ. Танка, колеги Ропи. Е, Благодаря ви, колегата Ропе. Благодаря ви, господин председател представителите на Европейската комисия ни осведоми какво ще се случи през 2021 година. Но на мен ми се трува, че докато Брексит не се състои, ще продължаваме да работим с преходни периоди. Какъв е основният проблем сега? Проблемът е, че съветът не може да вземе решение по МФРА. И докато не бъде взето решението за МФР, нищо друго не можем да направим. И така се удължава програмният период от 2014 до 2020 година. Може би трябва да започнем новият период, т.е. този, който започва от 2021 година, защото ако ще удължим настоящ програмен период, от как ще финансираме това удължаване? Средствата просто не са на лице. Европейската комисия ни предлага да се използват други средства, за които обаче ние не сме се съгласявали. Европейската комисия ни предлага съкръщаване на фондове, фонда за и средствата за сексостопанство. Така че очаквате от нас ние да се съгласим с това хибридно предложение, което ни предлагате. Искате да се съгласим с е, предложението за съкръщение на Европейската комисия или Струва ми че Европейската комисия е несправедлива. Европейската комисия ни казва, че не можем да се съгласим, да не може да споразумеем по цялата програма и сега го накъсва програмата на малки части и се надяваме, че ще е, приемем всяка една от тези малки части части, но предложението ви е много важно и ще трябва доста да поработим по него преди да го приемем и това ще бъде едно от основните предизвикателства пред парламента. Благодаря ви, колегата Буда има думата. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, Безспорно, нашите земеделски стопани се нуждаят от стабилност, включително и от финансова стабилност. И те трябва да знаят на какви средства могат да разчитат за вид програмен период. Ако не се лъжа, Европейската комисия разполага с период от 8 месеца, за да се произнесе по националните стратегически план. При това положение този срок от една година няма как да бъде спазен и трябва да бъде удължен на две години. Ако напредне по-бързо реформата на ОСП, чудесно, но много е важно за днеските стопани да знаят дали ако днес получават помощ от 190 евро, ще могат да разчитат на тази помощ за едните две години. На второ място, струва ми се, че ни липса последователност по отношение на сектостопанство като цяло. Предвиждат се съкръщения в бюджета. Колегите, които са против тези съкръщения, може би не, няма да излезе е да се опитате да окажете малко повече натиск върху правителството на вашите държави членки, защото няма как да постигнем повече с по-малко средства. И държавите, за които говоря, много добре знаят кои са. Отраслът на селското стопанство може да бъде подкрепен с национални фондове средства, но сега се съкръщават и националните е, помощи. Тоест, не, е, прекратява се възможността за държавите членки да помагат на своето е, отрасли там, където има нужда от тази помощ. Госпожа Шарай Пирък има думата. Благодаря. Ще бъда кратка. Чух току-що господин Буда Земеделските стопани в момента слушат тази дискусия и ние би трябвало най-вече да обърнем поглед към младите земеделци и да инвестираме в бъдещето. Но без помощи по отношение на изискванията за климатичните промени, едва ли ще могат да се справят тези хора. Това е гигантска задача. Така че през следващите месеци ще трябва да опитаме Питаме е, всичко, което е възможно, за да е, осигурим поминъка на тези млади хора. Стратегическите планове по ОСП са нещо много хубаво, но е, и в моята страна хората не знаят как ще продължат по-нататък нещата. Естествено, финансовата дисциплина е нещо много важно, но а, при всички положения задачите са огромни. Как ще се справим? Госпожа Шмидт Пауер. Благодаря. Съвсем накратко от перспективата на Австрия. Не бива да прибързваме. Най-важното е, става дума за продоволствената сигурност и на второ място става дума за хора. Апелирам към всички колеги. Зад всяко предприятие стоят хора. Това са човешки съдби. Днес говорихме за измирането на видовете и за други неща, но не, нека не забравяме хората. Сега за удължаването на програмите. Много лесно казваме преходен период, удължаване, добре, но какви ще са условията за продължението, продължаването? Тоест, нещата изглеждат много просто на пръв поглед, но какви ще са критериите за одобряване на удължаването. Благодаря. С това приключваме въпросите. Не виждам други колеги, които да искат да се изкажат. И така връщам думата на комисията. Имаше много въпроси. Видяхте, че има нужда от дискусия. Имате думата, моля. Благодаря. Благодаря за всичките ви коментари и въпроси. Ще се опитам да отговоря на колкото се може повече от тях. Повтарям, комисията е готова да обясни всичките ви съмнения и въпроси. Досието е по принцип много техническо. Това е така. Искам да благодаря на всички, които подкрепиха така нареченото разделянето на две части на предложението. Регламента за гъвкавостта трябва да се приеме колкото се може по-бързо, а пък регламента за удължаването за преходния период има нужда от повече време. Нека се спомним 2013 година. Тогава комисията предложи преходния период през април и, бе одобрен, и, и регламента бе одобрен през октомври. Тоест нещата могат да се случат по такъв начин. Нещата тогава бяха също толкова сложни, колкото и сега. Мисля, че може да работим по същия начин, така професионално, както и тогава. Сега за МФР. Ние не, не искаме да предрешим резултата от МФР, но не искаме да чакаме резултата, защото това и вие го споменахте. Може предложението да дойде много късно, резултатът може да дойде много късно и няколко месеца са от значение, няма да може да задействаме законодателната процедура. За това не искаме да чакаме в момента. Имаме обаче само един репер. Това е предложението на комисията. В същото време ние съзнаваме, че предложението на комисията не е последният коментар по МФР, затова казах и в самото начало. Когато съветът и парламентът постигнат споразумение по МФР, това ще е логично и това ще очакваме когато имаме всичките цифри, то тогава ние ще заместим тези цифри, които предлагаме сега с актуалните цифри. Господин Дорфман каза, че имаме доста малко във втория стълб за е, развитие на селските райони. Да, добре, но дискусията върви и може да очакваме евентуално повече пари. Така че дано съкръщенията, за които говорихте вие, не са толкова сериозни, както е, изглежда в момента. На следващото място. Ние работим очаквайки резултата по МФР да дойде преди края на завършването на регламента за прехода. И така, ако имаме резултат по МФР, ние ще го вземем предвид в работата си по регламента за преходния период. На следващо място, господин Дорфман, господин Хойслин и други колеги засегнаха въпроса за ам, регионализираните оперативни програми. Ние сме помислили за това. Тоест, държавите членки ще могат да използват новите пари при старите условия, ако са изразходвали старите пари. С това състояние на нещата ще въжи за държава членка, която има национална програма. Но за Италия и Германия, за такива страни, нещата ще се прилагат на регионално равнище. Тоест ще се погледне кои регионални програм, програми са приключили и ще се прецени по кои регионални програми може да има удължения и правилата, старите правила да въжат при, нови, при новото финансиране. На следващо място. Въпросът за преходните национални на подкрепа. Наистина, ние не, направихме предложение за удължаване на националната временна помощ. Ще обясна защо. всъщност, това е време на национална помощ. И през 2013 година с, с законодателите решиха да я удължат до 2020 година тази време на национална помощ, но само до 2020 година. Затова ние не предвиждаме продължението на тази помощ след 2020 година. Това е нашата реформа. Ние предвиждаме тази помощ да спре до 2020 година и да не бъде продължена след това. Имаше въпрос, мисля за госпожа Винер, за вътрешното сближаване и гъвкавостта от страна на държавата, държавите, за държавите членки. Идеята тук е да дадем възможно по-голяма гъвкавост на държавите членки в тази област, защото въпросът е много чувствителен. Това е деликатен въпрос, който бе обсъждан и в контекста на ОСП. Даваме възмож... две възможности на държавите членки. Тези, които искат да продължат по пътя на вътрешното сближаване, добре, на тях ще им бъде позволено да го сторят и след 2021 година. Но тези, които искат да спрат, те ще могат, те ще спрат часовника, така да се каже – и ще видят какви ще са новите решения за след 2019 година. Бе засегнати въпроса за разпределенията на ПОСЕ и на други програми. Нашето предложение е да използваме цифрите от първоначалното предложение за МФР и ОСП. Това са единствените референтни стойности, които имаме. Ако цифрите се променят, естествено, ние ще ги вземем предвид и ще ги адаптираме. И ще ги отразим в регламента за преходния период. Господин Ян, Ярд спомена нещо. Правилото N, N плюс 2 и N плюс 3. Ние ще продължим с правилото N плюс 2, но за тези държави членки, които ще продължат своите програми след 2021 година, там ще въжи също, ще въжи също правилото N плюс 2. N плюс 3 ще въжи за новата, за, за програмите след реформата. На следващо място – задълженията за защита на околната среда и климата. Тук имаме дилема. Ако погледнем нивото на индивидуалния ангажимент на фермера, тогава може да се каже дългосрочен ангажимент е по-добър. Добре, това е така. Но ако погледнете от стратегическа гледна точка, това, което искахме да постигнем е да кажем, че трябва да има колкото се може повече пари на разположение на държавите членки за техните стратегически планове за ОСП. Това означава по-висока амбиция за околната среда, по-високи цели, повече средства за защита на климата и околната среда, защото това е което искаме заедно с фермерите да постигнем. За Въпросът е, че ако се обвържете за 5 и 7 години, няма да има финансиране, което да е налично. Зато и ние предлагаме по-кратък период от 1 до 3 години, за да увеличим допълнителната, е, допълнителната стойност на нашите програми и финансирането и това, което всички виждат, но не назовават, а именно дължината на периода. Какво постигнахме през 2013 година? През април тогава започнахме тристанните срещи, през юни беше последния трилог. Виждаме, че ако имаме амбицията, може нещата да се случват много бързо. Нашето предложение бе се основава на опита ни от 2013 година и смятаме, че ако политическата воля е на лице и ако съзаконодателите законодателите започнат тристанните срещи през пролета, може да имаме политическо споразумение по реформата през лятото. Тогава ограничението за преходната година 2020 е разумно. Ако има отлагане и забавяне, да, това ще отсвети последващия преходен период. Но ще трябва да видим какво да направим. За това моето предложение, е нека разглеждаме предложението по съдържание и да видим какво наистина ще се случи и тогава да решим какъв да бъде самия самата дължина на процеса. Благодаря на комисията за подробните отговори на зададените въпроси. Предполагам, че тук в комисията ще обсъждаме по-честичко през следващите месеци тази тема. Така че в рамките на упростената процедура ще е, вземем решение по техническия регламент за гъвкавостта, което означава, че на практика ще дадем кредит на доверие на комисията. Това е нещо, което ще ви помоля да предадете и на комисара. И така, скъпи колеги, приключихме с е, точка 11 от дневния ред. Стигаме до точка 12. Тук е, при точка 12 ще трябва да одобрим препоръките на координаторите, които днес преди обед бяха приети от координаторите. Те са ви е, изпратени. Ако ги приемате и няма възражения, е, можем да ги смятаме за приети. Стигаме и до точка разни. Колегата Йорга имат предложения по точка разни. Господин председател, дали комисията би могла да предостави и писмени отговори на въпроса, който съм задал? Имате предвид въпроса, който преди това зададохте по предишната точка от дневния ред. Да, добре, ще включим това в е, е, протокола. И така, някакви други предложения по точка разни. Е, колежката Агилар. Да, във връзка с решенията на координаторите ще попитам всичко наред ли е във връзка с пътуването до Естимадура през май следващата година. Тъй като не намерих нищо в препоръките на координаторите, задавам въпроса какво става с тази мисия, която не откривам в документите, които сте ни изпратили. Господин госпожо Агилер, ние вече сме говорили по този въпрос, но днес координаторите не взеха решение. Взехме решение за това, че ще има пътуване до Испания, но все още не сме решили къде точно ще бъде мисията. Колегата Дорфман по същия въпрос ли иска думата? Не. Така че координаторите говориха по въпроса, но окончателно решение все още няма. колегата Кастро. Аз смятах, че решението вече е взето. Казахме май Испания. Ще има командировка до Испания, до някои от регионите. Да, точно това бе нашето решение. Но все още не сме решили на къде ще потеглим, към кой регион – дали ще става дума само за един регион или за два региона на Испания. Това все още не е решено. Има ли други въпроси или може би има някакво друго тълкуване на решението, което бе взето от координаторите? Ние вече сме а, разпространили това предложение за Естамадур в нашата политическа група. Може би има други предложения от други политически групи. До този момент във всеки случай не е ставало дума за два региона, а само за един регион. Ако има някакви такива предложения от други политически групи, те трябва да бъдат известени и на останалите. Трябва да ни информирате защото е, решението трябва да бъде съвсем ясно. Предложението на нашата политическа група беше Испания и Стамадура. И така, още веднъж уточнявам. Не сме взели окончателно решение. Е, колегата Дорфман. Е, господин председател на заседание на координаторите, казахме, че ще пътуваме до Испания и до Унгария. Това към момента е решението когато получим програми и предложения за е, интересни обекти е, и разговори в съответните страни, тогава ще вземем и по-прецизно решение. Така, благодаря. Има ли други изказвания? По тази тема или по други въпроси, е, т.е. можем да приключим с точка разни и стигаме до точка 14 следващи заседания на 18 ноември е, от 2.30 е, е и на 4 и 5 декември, включително и изслушване. И така, това бе последното, което можех да ви съобща за днес. Закривам заседанието. Желая на всички приятен следобед, приятна вечер и успех до следващото заседание.